Good morning. Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh... Добър ден, колеги. Дами и господа, някой каза, че можем да започнем, защото колегата Ланге вече е тук. Добре, нека да започваме. Приемане на дневния ред, някакви забележки? По дневния ред не виждам. Добре. И така, съобщение на председателя. Няма. Одобрение на протокола от миналото заседание. 11 януари, 22 февруари, 23 февруари. Ако нямате коментари, можем да счетем тези протоколи за приети. Няма коментари, благодаря ви. Точка 4 дискусия относно статуса на економиката с Китай и евентуални последици за европейската економика. ще имаме експозе от Леополдо Рубиначи, който е директор от Европейската комисия по темата. Добре дошъл, му пожелавам. И също превесвам колегата Берт Ланге, който отговаря за международната търговия а, в а, Инта. Китай се присъедини към СТО през 2001 и преговорите са за СТО и за това как СТО и членовете на СТО могат да дадат а, евентуален статус на а, економиката на Китай. Този, а, тази економика и тези инструменти могат да а, предпазят от нечестни и нелоялни практики, например дъмпинг, било то социален или друг. И всеки тук най-вероятно иска да чуе малко повече. Основните въпроси към комисията. Защо считате, че този економически статус може да е сега на Китай? Доколкото знам, знаете за последните изненади с економиката на Китай. Второ, влиянието от този статус ще се отрази веднага и на малки и среден бизнес, както и на цялата европейска економика. Може би не се интересуваме чак толкова от селско стопанство тук в тази комисия, но то също е важно. Така или иначе, искаме да дискутираме с вас малкият и среден бизнес, индустрията и Трети въпрос. Как другите членове на СТО, като например щатите, приемат този въпрос? Защото искаме да чуем а, какво е мнението на другите големи представители на световната економика. Имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за възможността да представя пред вас темата тук пред тази комисия. Вие сте абсолютно прав. Това е търговски въпрос, но е много важен и за индустрията. Първо искам да, благо... да определя за какво точно говорим тук. Не говорим за това дали Китай е пазарна економика или не. Ние не го решаваме. Трябва да решим и как евентуално трябва да променим европейското законодателство относно методите, по които изчисляваме дъмпинга а, и разследването на дъмпинга в Европейския съюз. Не казвам това, за да намаля значимостта на темата. Казвам го по две е, основни по два основни въпроса, именно, че темата е много важна и второ, защото тук имаме един бинарен въпрос, т.е. или има статус, или няма статус, но просто трябва да видим какви са решенията, свързани с економиката. От 2001 година насам, когато Китай се присъедини към СТО, има един протокол, който е бил договорен и който поставя различни правила. Някои от тези правила засягат методите, по които всички членове на СТО използват изчисленията за дъмпинг и антидъмпинговите е, разследвания в случаите с Китай. Нека да не забравяме, че на този етап Китай през 2001 и дори днес, бих казал, все още Китай не е пазарна економика и е, съответно дъмпингът се изчислява, като се съпоставят цените във вътрешния пазар а, на един продукт и на същия продукт, когато се изнесе, примерно към Европа. Там а, цената, която се изнася, на която се изнася продукта тук, се решава от пазарната економика и търсенето. Докато в Китай не се изчислява така. Така че проблемът тук е как съпоставяме цените. И тъй като а, Китай не е пазарна економика, в протокола се изчисляват и се представят други критерии, по които да се съпоставят цените. Въпросът тук е, че някои от разпоредбите на протокола изтичат на 11 декември тази година. И а, на въпросът защо точно сега се занимаваме с този въпрос, защото изтича срока. И преди сме гледали по-подробно протокола. И в някои моменти колегиума на комисията щете, че въпросът е много важен и преди да се вземе каквото и да било решение, добре е да огледаме общата картина и евентуалните последици. Именно за това имаме оценка на въздействието, което тече сега и се разглеждат различни варианти. Отново въпросът е дали се гарантира промяна в законодателството. Три опции тук. Първото, ако нищо не се промени. Втората опция, е ние да третираме Китай по традиционният начин, както примерно работим и с Южна Корея. И третият, да търсим альтернативни методи, като се вземе предвид изкривяването на пазара и да продължим да се борим с дъмпинг практиките на Китай. И въпреки това получване, което ще приключи на 23 април, другото, което е много важно, беше провеждането на едно заседание с европейските заинтересовани страни. Миналият месец над 300 такива заинтересовани страни от търговците, от носителите, от индустрията на Европейския съюз участваха. Там беше и комисар Манстрюм и също говорихме и с социалните партньори и беше решено да се върнем отново на тази тема на 13 юли. Така че на този етап няма да чуете нищо по-конкретно от комисията. Анализираме влиянието. Влиянието върху индустрията. Какво можем да кажем? Можем да кажем, че изчисляването на това влияние е много трудно. Защо? Защото разследванията, свързани с дъмпинга, се базират на определени правила. Тоест, преди да започнем разследване, трябва да имаме някакво оплакване от страна на индустрията. Днес не знам какви оплаквания ще получим за следващите, две мес... за следващите два месеца. Така че въобще не знам какво точно, какви разследвания ще водим следващата година. Другото е, че резултатът от дъмпинга се базира на изчисления, където се вземат предвид транзакциите и продажбите в търговските отношения Европейски съюз Китай. Така че това, което ние направихме, са редица преизчисления на миналите случаи, за да видим какви полета за дъмпинг имаме. И въпросът е, какво ще се случи, ако тръгнем да, да третираме Китай като която и да била друга социална пазарна економика в света, например Южна Корея. Какви ще са мерките против дъмпинга, които ние ще отменим? Дали няма да стане по-зле? Най-вероятно ще има около 27% намаление. И ако погледнете как това ще се отрази на индустрията в Европейския съюз? Какви ще са последиците там? Около 250 хиляди за работни места в индустрията ще се окажат незащитени. Виждате какви са рисковете. Разбира се, можем също да помислим и за альтернативна методология. И същността на тази методология, което е опция 3, според нас, е да имаме методология, която да ни позволи, така както правим днес, но с други средства, просто да а, не взимаме предвид цените на дадени стоки в Китай, когато изчисляваме дъмпинга, защото там има големи отклонения. Те първа ще приключим с тези изчисления. Те ще са част от оценката на въздействието. А има и други елементи, които съм готов да ви опиша. Та, Ако ще вървим към такова третиране като пазарна економика за Китай, това е нещо много важно. Трябва да помислим и там какви ще са въздействията. Защо? Защото, докато а, юристите спорят по същността на протокола, има там един параграф, който така иначе ще изтече. И това, този параграф означава, че методите, които Европейския съюз използва, може би няма да са същите като на СТО. На този етап Европейският съюз използва параметрите на антидъмпинговите разследвания на СТО. Но в нашето законодателство изрично се споменава Китай. И второто когато се води антидъмпингово разследване с, за Китай, по-специално, е, е, имаме специфичен метод, който, а, по който сме задължени да използваме а, сравнение с цени на даден продукт в други държави, не е в Китай. Това а, води до странни неща. Съединените щати нямат същата система, те имат друга, където Търговският отдел решава, казва се, че Китай не е пазарна економика и възоснова на това определение разследващите органи в Штатите имат вече много такива методологии. Тоест, Штатите не са в същата позиция като нас и смятам, че за да променим законодателството и ние трябва да направим нещо, което американците са направили и дори японците и канадците. Така че ние сме в контакт с колегите от другите големи държави и тъй като се намираме в една много специфична ситуация, която намалява възможността за координирани действия, ще спра до тук, господин председател. Виждам, че доста време е отнех вече. Ако имате въпроси, ще отговаря. Благодаря. Uh, Благодаря ви много, господин директор. Благодаря за вашите обяснителни бележки. Да започна с колегата Берт Ланге, който е председател на комисията Инте. Благодаря много, господин председател, за това, че ме поканихте като председател на комисията Инте. Наистина, скъпи колеги, Китай наистина е проблем по отношение на дъмпинга и злоупотреба с субсидиите е, на производство на някои стоки по отношение на европейските. 80% от е, случаите всъщност с, е, на дъмпинг са свързани с Китай. Така че въпросът е, какво ще се случи след 11 е, декември, когато протокола за присъединяване на Китай към е, СТО изтече. Имаме прецедент с Австралия, където в редица случаи след признаване на статут на пазарна економика за Китай – само в 50% от случаите е, бе констатирано нещо. И е, санкциите за дъмпинг се стабилизираха. Е, дъмпинг на, на, на е, 10%, което е нищо. Така че изключително важно е да имаме система, която ще ни гарантира положителна реакция от страна на Европейския съюз по отношение на дампинга и злоупотреба с субсидирането, с е, дотациите. Сега имаме е, въпро... пред нас стои въпроса за слънцевите панели, за соларните панели, стоманодобива и скоро ще възникне въпроса с ветрогенераторите тук дела на китайски такива е, се увеличава драматично, сега, е, драстично. Сега около 33% е техния дял, т.е. увеличението е над 50% за една година. Тоест е, имаме отново проблем с продукти, които правят дъмпинг на нашите на пазара. И трябва да защитим нашите производители. Тук възникват два проблема. Единият е, че нашия инструмент за защита, търговска защита вече е устарял. Опитахме се да го актуализираме, да го модернизираме. Спомняте си, ние е, в парламента е, през април 14 година приехме един пакет за модернизацията му, който ни е, дава възможност на комисията да започне да се самосезира за нарушение, да не чака жалби но в съвета, съвета блокира тази модернизация до края на 14-та. Ние оказахме натиск на съвета да приеме този пакет, за да имаме една гъвкава, модерна антидъмпингова система. И е, на второ място е, трябва наистина да реформираме системата си по отношение на Китай, за да имаме е, адекватни механизми, които да действат и след изтичане на договора, след 11 септември. Тоест, това означава альтернативи методи за изчисляване на дампинг и злоупотреба с субсидиите след 11 декември, за да сме готови ето защо трябва да тласкаме, да оказваме натиск на комисията с предложение за, за, за, за законодателно предложение, но имахме 15 години да мислим за това и е, се надявам, че наистина вече ще излезем с нещо, а ние в комисията ще излезем с, е, ще представим резолюция на пленарното заседание в, през май по този повод. Сега госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на представителя на комисията най-сърдечно за неговите обяснения. Две бележки имам и въпрос. Аз по търговската политика не съм особено е, веща, така както колегата Ланге, но бих искал да направя друг, е, бележка от друг род. В вашите е, уводни думи казахте, че тук не става дума само за е, търгов, търговска е, тема, статута на пазарна економика за Китай е и, и политическа тема също така във връзка с нашите, нашето производство и има особено политическо значение. Така че важно е Разбира се, последствията биха били много сериозни. Една цяла, един цял дял от нашето производство ще изчезне, ако не вземем верните политически решения. Тук става дума да имаме лоялна конкуренция с тях и това, на това трябва да наблегнем условия за лоялна конкуренция трябва да са създадени. И от тук въпросът е, какво ще е, правим е, до края на тази година с проблема и въпроса по-скоро за статута на пазарна економика на Китай. Темата е свързана и с е, промяна в законодателството, е, съответната методология. И вие споменахте, че в САЩ е, ползват различна система. Там администрацията решава всъщност и аз се питам дали не можем да да взаимстваме тяхната система, която ми изглежда доста така проста и е, ясна. И е, в е, Бихте ли ми казали е, кога оценката на въздействието ще е, бъде готова, е, за да имаме достатъчно време е, след е, нея за съответния анализ? вие говорихте за три опции, три възможности е, за е, нова методология. Въпросът ми е отново, е, има ли и четвърти вариант? Благодаря. Благодаря, госпожо Нибли. От, това беше от името на НП, от ЕС, социал-демократите, госпожа Дарлинг. Благодаря, господин председател, господа господин Рибначи. Искам да сме наясно в момента в Обединеното кралство. Ние имаме, се намираме в нашият стоманодобив е в екзистенциална криза. 40 хиляди работници чакат, очакват решение, за което ще определи тяхното бъдеще защото има програми да бъдат продадени всички стеновидобни предприятия в е, е, Обединеното кралство. И е, до някъде това се дължи на масивното нахлуване на продукти в тази област от Китай. Казахте, че трябва да засилим европейските инструменти за защита на търговията и а, е, само, че в съвета, когато бе предложена такава модернизация, имаше блокиращо множество и а, е, а от друга страна е необходимо да, да е, защитим индустрията си. това предизвика много силна реакция в Обединеното кралство, много разочарование се усеща. Сега трябва да засилим инструментите за защита на търговията на следващия съвет е, по търговия е на 15 май е, наистина трябва да дадем тласък, да, да натиснем на нашите правителства да деблокират това, е, вече е, се надяваме, имаше е, опит да се намери компромис, но този опит не успя, а предстои предстоят усилия в това отношение, защото този свръх, този свръх капацитет на, в китайското е, производство е проблем, който трябва да се решава много внимателно по дипломатичен път между нашите правителства. Е, доста се забавихме в това отношение, но въпросът ми е как какъв диалог тече между комисията и други страни по света в рамките на СТО, които ще трябва да вземат решение. Знаете, че в САЩ това е едно техническо решение, дали да, ще дадат статут на пазарна економика на даден стран за, за Бразилия, Канада и други. Нещата не стоят така. Тоест, как координирате действията си с други страни, за да има един единен фронт и обща позиция по статута на, за пазарна економика? Благодаря, госпожи, господин Александър от Зелените. Съгласен съм с казаното до тук. Имам един въпрос към господин Рубиначи. Питам се, тъй като в момента говорим за Китай, Китай не е, е истинска пазарна економика, това е ясно на всички, но тук възникват два проблема – нещо, което знаем е, отдавна, а именно, че това не е пълноценна пазарна економика. Е, другия въпрос е, че сега, в е, последните години, имаме свръхкапацитет, наблюдаваме свръхкапацитет производството на стомана и стомани изделия в Китай. В една пазарна економика, когато има свръхпроизводство, цените падат, очевидно понякога падат дори под производствените разходи. Наблюдаваме това в, във връзка с петрола. Цените падат, тъй като има свръхпроизводство. Въпросът е как комисията ще се справя с този проблем, с свръхпроизводството и спада на цените под производствените разходи в своя анализ. Благодаря госпожа Лопеш Бермео от ГОЕ. Благодаря господин председател, господин директор също. Благодаря. Очевидно е, на този етап, че даването на такъв статут на Китай ще накърни, ще се отрази зле на доста отрасли, които и така е, е, е, или иначе са вече в криза. Керамика, автомобилостроенето, поне говоря за моята страна. Вече да, да не споменавам и стоманодобива, тъй като това е много важно. Както през, е, заместник председателя на комисията Катайнен спомена пред тази комисия, пък и съответните комисии го, приказват, е, го, го признават, е, стоманодобивната промишленост е в криза в цяла Европа, водят се разследвания в това отношение. Нашата позиция за това, трябва да бъде пределно ясна, е против даването на такъв статут на пазарна економика на Китай. Това означава Е, е, всъщност е, основание ни дава проучване, според което ще бъдат загубени милиони и половина работни места. Въпросът ми е, знаете ли, запознат ли сте с тези проучвания и вземате ли ги предвид в своите преценки? Как ще се отрази това на производството? на търсенето, на заетостта, ще има по-голяма заетост, ще паднат надниците, ще, надниците. Например, при, в преговорите с Тити използваме хипотеза за пълна заетост, което не е вероятно да се случи. С други думи, какво, как ще се отре, какво е съдържанието и как ще се отрезат други двустранни договори, които води комисията? и как това ще се отрази на, на процедурата за даване на такъв статут на Китай. Не виждам защо, всъщност сега ситуация може да продължи безкрайно, но ако дадем такъв статут на Китай, Е, нещата вече ще зависят от пазара, който не е една естествена е, е, креатура, а всъщност социален е, фактор. Е, значи тук е, има аргументи за полза на либерализация, но не и за занижаване на социалните стандарти. Ако комисията се стреми към дерегулиране на пазара ни, ако за, за, призлагне дадени стандарти, е, как излежат нещата? Благодаря. Позицията на моята група е ясна. Ние не бихме искали да предричаме е, резултата от преговорите и всъщност е, не би трябвало да е, им се налага каквото и да било и да се всява страх. Първият ми въпрос е свързан с работните места. Вие споменахте, че има калкулации за, по отношение на заетостта. Изненадан съм от някои от споменатите цифри. После е, участието на обществеността. Изненадвам се от ограниченията, които са заложени. И се е, Освен това, част от информацията е доста техническа по характер и трудно е, може да се осмисли. Е, когато е, така оглеждаме общите отговори, задължението за признаване на статута на пазарна економика, дали е, сме задължени, няко... Е, известен избор е направен е, в консултации с обществеността. Как ще прецените обаче становището, мнението на, на хора, които не живеят в Европейския съюз, не са фирми или с, место, с централа в Европейския съюз? Как това ще се отрази на оценката на въздействието. Вие казахте, че утре ще представите тази оценка на въздействието. В този кратък срок ще може ли това да ни даде възможност за полезни критерии, за да преценим и вземем решение до края на декември? И какво ще се случи на, е, с европейските е, индустрии, отрасли като стомодовината, промишленост и други, е, когато, е, особено пък положението на малките и средни предприятия? Господин Шапхаузен от ЕНФ. Euh, Имам няколко коментара. Първи е свързан с а, старата ни дискусия с Паскал Ами и МВФ. Отказвахме да признаем фактите, а именно, че либерализацията на търговията води до масово унищожаване на работни места в промишлеността в Европа. Когато социалистите са на власт във Франция, БВП извинете, добавената стойност в БВП на промишлеността премина от 12% на 10% от БВП. Тази загуба на работни места в промишлеността трябва да се гледа не само през призмата на загубата на конкурентна способност и на суверенитет, но по никакъв начин не може да се пренебрегне и въздействието в дългосрочен план върху търговията. Не забравяйте, че хартата от Хавана, която е много по-авторитетна всъщност от СТО, Втората стълна война, предвиждаше съвсем друга рамка за световната търговия. Така че не ме разбирайте погрешно, нямам нищо против е, Китай. Добре познавам страната и както съм посещавал като представител на френск е, предприятие. Но трябва да гледаме на отношенията ни с Китай в дългосрочна перспектива. Не може да има излишък от една страна и непрестанно да има само излишък, от другата страна да има постоянно и само ам, дефицит. Не можем също така си позволяваме подобна загуба на работни места в промишлеността, защото тук се засяга нашия суверенитет и самата ни способност да сме търговски стабилни в дългосрочен план, да имаме устойчив е, търговия. Подходът на Европейската комисия е идеологически. И е, в заключение бих искала да ви попитам, защо дори не разполагате с инструментите, с които разполагат американците за защита?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 господин Мартан. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че темата наистина е прекалено важна, за да оставим решението само в ръцете на комисията и на съвета. Трябва да чуем и мнението на гражданите. А когато говоря за гражданите, имам предвид цялото гражданско общество работниците, потребителите, предприемачите и т.н. Някои от нас предприеха и доста по-масштабна публична консултация в сравнение с тази, която вие вие сте предвидели. Само много наивни хора или съучастниците, или и двете заедно, се задават въпроса дали е, Китай е пазарна економика или не, дали има истински е, дъмпик или не, дали има наистина субсидии или не. Всеки, който познава е, непрозрачен характер на страната, изобщо няма нужда да си задава подобни въпроси. Също така решението не трябва да бъде правно. Всъщност, въобще не ме вълнува какво смятат правните експерти на парламента. Решението е политическо. Ето защо е време съвета да сложи край на безкрайното си лицемерие. Кати преди малко спомена Камеран, който рони Кокодилски сълзи за това, че Китай от една страна съсипва промишлеността в Обединеното кралство, от друга страна се възползваме от ефтините ефтиният внос от страната. Така че нека да слушам край на лицемерието, нека да погледнем по-обективно на нещата. Имаме нужда от, за целта и от на оценка на въздействието. И накрая, господин председател, моля ви да се запознаете с доклада, който изготвя Търговската камера на Европейския съюз в Китай, който ни предупреждава за свърхпроизводството на стомана, на хартия, на керамика, на дървесина и т.н. Всички отрасли на европейската промишленост с застрашени. Цената на стоманата в Европа спадна наполовина за последните 12 месеца. Никой производител на стомана в Европа вече не може да оцелее и това са факти. Благодаря ви, госпожа Кростет, има думата. Благодаря ви, господин председател. Подобно на колегите, съм силно озадачена от фактът, че Китай се възползва от статута на междинна економика в продължение 15 години. Знаете, че страната изобщо не отговаря на необходимите критерии. Китайската държава субсидира масивно економиката си в отрасла на стомонодобива, но и други отрасли, както споменаха колегите. Ето защо, ако днес предоставим статут на пазарна економика на Китай, ще си лишим от а, възможните си за защита, тъй като правилата за а, борба с дъмпинга много по-трудно ще се прилагат в този случай. И санкциите, които може да наложим, също ще бъдат много по-малко сериозни. И по този начин само ще е, изложим на още по-голяма заплаха нашата европейска економика, която и без това е в, е, и частност помишлеността ни, която и без това е в упадък. Така че ми се струва, че Европейската комисия продължава да си затваря очите, продължава да работи като преди няколко десетилетия, без да си дава сметка за последиците от економическата криза, без да си дава сметка за настроенията на общественото мнение. За нас е важно да защитим нашата промишленост. Това трябва да бъде основният ни приоритет. А не смятам, че ще защитим економиката си, ако дадем на Китай днес статут на пазарна економика имах възможността да се срещна с а, представители на китайското правителство и ясно им заявих. Можем само да се надяваме да има истинско социал, истински социален напредък в Китай, за да може един ден да се възстанови по някакъв начин равновесието между Европа и Китай. Но към момента това е абсолютно немислимо. Ето защо смятам, че днес изобщо не може да се поставя въпроса за предоставяне на статут на пазарна економика на Китай. Това може би ще бъде възможно след 5, 10 или 15 години, но в момента това е невъзможно. И със сигурност ще, ще има и като аргументи, Няма да може вече да продавате самолетите си на китайците нататък. Ами, нека ние да предвидим какви ще бъдат евентуалните последици и да подготвим необходимите инструменти, с които да защитим нашата промишленост, за да не трябва тя да страда от последиците от избор, който сме направили. Но в момента е немислимо, прекалено наивно е да предоставим статут на пазарна економика предвид настоящата економическа конъюнктура. Госпожа Грифен, благодаря, господин Бузек. Както каза Джуд, в Обединеното кралство сме изправени пред истинска криза в стомодобива. 40 000 работни места и цели общности в страната са поставени под заплаха. Но както казва и Едуар, тук не говорим само за стомодобива, говорим и за производство на керамика, на стъкло. В моят избирателен район е поставен под въпрос завод за производство на стъкло говорите, че има опасност от загуба на 250 000 работни места ако даде статут на пазарна економика на Китай. Засягам, то, темата засяга и търговията, и промишлеността. Имаме нужда от инструменти за защита на всички промишлени отрасли, които са много енергоемки. Трябва да защитим и работните места в тези отрасли. Не може да си позволим да чакаме години наред, трябва да тестваме сега. Благодаря ви, колегата Тамбурано има там. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда лаконичен. Напълно съм съгласен с острите критики, отправени всички колеги, които взеха думата преди мен. Мога само да добавя, че според нашата политическа група е важно темата да бъде обсъдена отново в пленарна зала с резолюция и то до края на месеца, защото времето напредва. А ние, Европейския парламент, сме единствената демократично избрана европейска институция и трябва да излезем с ясна позиция по въпроса. Господин Шафахазър, съвсем бърз въпрос. Виждате, че всички колеги са много критично настроени. А, аз си ставам един а, въпрос по същество. Защо Европейската комисия никога не взима предвид позицията на Европейския е, парламент, когато тя е единодушна? И за пореден път ще пренебрегнете нашите позиции. Тук има проблем с а, самата европейска структура. Благодаря ви. С това изчакахме списъка на колегите, записали се за въпроси или коментари. Господин генерален директор, панела за, на СТО в сега среда миналата седмица беше поставен под въпрос санкциите за антидъмпинг за внасяне на дизел от Аржентина. въпросът е, имаме ли някаква някакви гаранции, че СТО няма да успори други подобни наши допълнителни мерки, ако решим да предприемем такива срещу Китай. Господин се запита дали има възможност да се обмисли вариант четвърти, например. Това беше въпросът от моя страна. Давам ви думата за отговор. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да отговоря на всички въпроси, доколкото е възможно. Първо, може би ще ви изненада този коментар, но съм напълно съгласен с анализа на господин Ланге. Е, подчерта колко важни са инструментите за борба с дъмпинга, подчерта колко важно е да разполагаме с една система, която да ни е достатъчно стабилна, за да ни дава възможност активно да се противопоставяме на дъмпинга от Китай. Той също така подчерта, че има два основни проблема. Първият е модернизацията на инструментите за ДДС, тъй като е ясно, че е крайно време държавите членки да предприемат мерки в това отношение. И на второ място трябва да се реформира системата по отношение на Китай, за да се противопоставяме активно на техните дъмпингови практики. И може би ще ви изненада, но аз съм напълно съгласен с този анализ. Ние искаме да продължаваме да разполагаме с, с силна антидъмбигова система в Европа и за бъдеще. Беше зададен въпросът дали ние в комисията не разполагаме същите инструменти, като Съединените щати. Европейската комисия работи въз основа на закона. В случай става въпрос за европейското законодателство и ако не се лъжа, Европейският парламент все още е със законодател. Госпожа Ниблер попита как ще действаме с, с евентуални изменения. Ами, Европейската комисия все още обмисля дали да излезе с законодателно предложение или не. Все още изготвяме оценката на въздействие. Някои от вас а, вече предвиждат какви ще бъдат последиците преди да са видели оценката за въздействие. Разбирате, имате право да го направите, но ние в Европейската комисия предпочитахме да направим изчерпателна оценка на въздействието, включително чрез консултации с заинтересованите страни в Европа, за да видим дали има нужда от законодателно предложение или не но е ясно, че ако искаме да помени метода за изчисляване на дъмпинга, трябва да бъде променено и законодателството. И ако Европейската комисия реши да направи законодателно предложение, то разбира се ще бъде прието от съвета и парламента. Така че Европейския парламент ще има възможност напълно да се възползва от правомощите си на законодател. Можем ли да имитираме системата на Съединените щати? Това е много интересен въпрос. Ние много се благодарим с системата на Европейския съюз. Тя е една по- добре балансирана система в сравнение с американската. И, например, взима напълно предвид фактът, че е, действителността на промишлеността в Европа не е свързана само с е, производството на дадена стока, но засяга и другите посетители, които използват съответната стока и потребителите, които я използват. Така че системата Европейския съюз е малко по-сложна. Тя взима предвид и европейският интерес преди налагането на антидъмпингови мерки и също така а, има предвид а, кое е полето на вреда, което трябва да бъде засегнато. Така че да, има такава възможност, но не бива да забравяме, че от историческа гледна точка системите в Съединените щати и в Европейския съюз са много различни. И американците бяха остро критикувани, включително и в СТО. И тук имам въпрос, до въпрос на госпожа Дарлинг. Какъв е, какъв диалог водим с основните заинтересовани страни. Мога да ви кажа, че водим активни преговори с Япония, Китай, Съединените щати и Бразилия страните, които прилагат най-много мерки за защита от дъмпинга. Ще имаме възможност да имаме обмяна на мнение с тях в края на месеца. И мога да ви кажа също така, че има и контакти на най-високо равнище с Съединените щати. Отново държа да подчертая, че днес не сме в същото законодателно положение, като Съединените щати, например. Така че се става въпроса дали трябва да променим системата, за да се за да доближим до тази на американците. Но какво ще се случи, ако те все пак решат да променят своята система? А знаете, че в Съединените щати може да няма яснота за някои от политическите насоки, докато не стъпи в длъжност новата администрация някъде в средата на до година. Така че може да обмислим подобна възможност, но междувременно оставаме в тясен контакт с партньорите ни. Господин Ериксън заяви, че Китай не е пазарна економика. Аз казах същото в встъпителното си изказване. Но също така а, ви помолех да не губим перспектива, че Дебатът не е дали Китай или пазарна економика или не, а дали трябва да променим методата си за изчисляване на дъмпинга. Два са основните проблеми свърхпроизводството и дъмпинга. Проблема обаче е свърхпроизводството подпомага дъмпинга. Важно е, че свърхпроизводството води до сваляне на цените, но също така води и до фалити, а в Китай няма законодателство за обявяване на несъстоятелността. Така че не е лесно да се а, изчислят въпроса за свърхкапацитета и да го вземем предвид, когато изчисляваме тъмпинга, но поставяме въпроса за свърхпроизводство всеки път, когато провеждаме срещи с китайски представители. Знаете, че винаги има ради профитни срещи преди срещи на високо равнище. Води също така и много важна дискусия в ОИСР за възможностите за преодоляване на свърхпроизводството, субсидиите и нататък. Но не бива да забравяме, че когато се стигне до Китай, въпросът е изключително политически така че въпреки всички тези равнища на диалог, които съществуват, смятам, че това, което се нуждаем е диалог на най-високо равнище с Китай. Госпожа Лопес Бермехо спомена търговската либерализация. Тук отново ще си позволя да навляза малко технически подробности. Но когато говорим за дъмпинг, не говорим за търговска либерализация. Не говорим за премахване на мита, които съществуват в момента. Антидъмпинга дава възможност да бъдат наложени допълнителни мита но такива могат да бъдат а, наложени само след надлежен процес, когато сме получили оплакване, провели сме разследване и сме стигнали до извода, че за дадена стока има основателни причини да се наложи допълнително мито. Никой не обсъжда възможността за премахване на митата, които вече съществуват по отношение на Китай. И това беше основната грешка, която беше достиг, до, допусната в това проучване, което стигна до резултат от а, опасност от 3 милиона и половина работни места загубени в Европейския съюз, ако Китай получи статута пазарна економика. Това а, проучване се основаваше на идеята, че милият, които съществуват в момента, ще бъдат премахнати, което чисто и просто не отговаря на истината. Нашето проучване, което беше доста остро критикувано, всъщност е по-вярно проучване, защото то много внимателно разглежда антидъмпинговите санкции срещу Китай. Как изчислихме броят на работните места? Разгледахме броя на подадените жалби, разгледахме връзката между работните места, които са пряко свързани и пряко зависят от съответната производство, съответния производствен отрасъл. Така, например, в сектора на стоманодобива ще ми кажа, мога да ви кажа, че говорим за 55 000 работни места. Вие ще ми кажете, това не е възможно. Много по-голям е броят на заетите в отрасъл на стомонодобива в Европейски съюз. Вярно е, но броят 55 хиляди работни места, които са поставени под заплаха, са пряко свързани с съответната стока, която разглеждаме. И това искам да ви обясня. Нашите разследвания се основават на конкретни оплаквания, свързани с конкретни продукти. Също така, за да направим изчисленията си, се върнахме към предишни разследвания и различни прогнози. А господин Костет каза, че промяна в методологията ще руши нашата система. Ами, използвахме различни системи и различни методи на изчисляване и а, не сме съгласни с това твърдение. Според нас, да се бъде променена методологията, пак системата ще остане достатъчно стабилна твърдите, че публичната консултация е от техническо естество. Да, защото въпросът е много технически. Публичната консултация е, е насочена най-вече към унези, които използват антидъмпинга, т.е. предприятия, които са познати с антидъмпинговите правила. Използваме канали, които използваме редовно за публичните консултации в областта на вътрешния пазар но а, мога да ви кажа, че работих а, в, в областта на инвестициите и тогава по време на публичната консултация, използвахме отворени въпросници и тогава бяхме критикувани, че използваме този метод, защото дава прекалено голяма свобода на Европейската комисия. Ами, ние правим възможно най-доброто във всеки случай. Университетът от Льовен получи поръчката за изготвянето на доклада за оценка на въздействието. Всички подробности може да намерите на интернет страницата на Генерална дирекция търговия. Мисля, че успях да отговоря на всички въпроси. Последният въпрос е господин председател за биодизела от Аржентина. Случаят не е точно подобен, Въпросът е дали имаме, в случая с рутина беше дали имаме основание да, да се намесим за цената само на един продукт и не е много ясно какво ще бъде решението на панела на СТО. Тук говорим за, водим една много по-обща дискусия за методологията, така че има, има наистина сходни елементи, но не бих използвал този пример, за да се предвиди какво ще се случи с Китай за бъдеще. И след ако ви отнех повече време от необходимото, но имаше много въпроси. Да, наистина имахме нужда от тези отговори, защото въпросите бяха много, много важни и китайската економика е много, много полезна и много важна за целият Европейски съюз. Благодарим ви, господин директор, желаем ви успех и моля, слушайте, слушайте се в нашия глас, защото той е много важен за всички. Благодаря. Uh, <clears throat> Колеги, дами и господа, стигаме до пета точка, а именно гласуване. Първо, ще, нека да пробваме дали работи системата за гласуване. Моля, вземете си електронната карта. Uh, и я сложете в системата. Now uh, is a testing vote. Нека да пробваме. Какъв ще е въпроса? Купихте ли си билет? за вкъщи? Това е въпросът. Okay. Uh, well, I think it's uh, very reliable for our situation. Да, мисля, че много адекватен въпрос при настоящата ситуация. Край на гласуването. А, да, работи системата. Хубаво, явно повечето сте си купили, но все пак, моля ви, стойте до 6.30, докато свърши заседанието. Благодаря. А сега вече можем да гласуваме. Устните въпроси конкурентоспособност на европейския промишлен сектор за оборудване за ЖП транспорт. Мартина Вернер е докладчик. Имаме едно гласуване, само едно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ah, Нека пак да повторим. Колеги, тъй като е много трудно да бъдете сега в Брюксел, а, отново гласуваме по устния въпрос конкурентоспособност на европейския промишлен транспорт за обързан ЖП транспорт. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, сега вече е много по-добре. Приема се. We go to the most... а, резолюция Сега пак на госпожа Мартина Веднер, изменение 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Гласуваме 31. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването.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 Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема. Отхвърля се. 48 за. Против. Нека да го проверим. Не изглежда ясно. 48 гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. 60-то проверяваме електронно. Изменение 60-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Нека, нека да го проверим. 62. Проверяваме. 62. Край на гласуването. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17-18 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против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 Приема се. 12 компромиса. Нека да го... А, искате да проверим 107. Добре, проверяваме 107 електронно. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. Моля, вдигайте ръце ясно. Това е моята оплакване от вас. Компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. 110 изменение за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 с устното изменение на зелените. Знаете сигурно, че какво представлява устното изменение? Някакви възражения? Без устното изменение. Добре, без устното изменение. Компромис 16 без устното изменение е предложено от зелените. Кой е за? Против? Сдържали се? Приема се. 137 за. Против? Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 137 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146. Устно изменение от НП. Имате ли някакви възражения? Виждам възражения. В такъв случай 146-то изменение ще бъде без устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 150 за. Против? Въздържали се? Приема се. 152 за. Против? Въздържали се? Приема се. 153 за... Не. То е било прието, казва председателя. 152, поправя се председателя, било прието. В такъв случай стигаме до 153. Аз ви питам за 153. Кой е за? Против? Нека да го проверим електронно. 153. Гласуваме 153-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 за. Против въздържали се, приема се. 170, 169 е, за, против, въздържали се, хвърля се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 174-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 177. 178 извините За. Против. Въздържали се. Приема се 180. Втората част. Само. За. Против. Въздържали се. Приема се. 181. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 22. За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 против, въздържали се, приема се. Изменение 218 за, против, въздържали се, нека да го проверим електронно. Гласуваме 218, моля. Край на гласуването. Приема се. 26 компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 227 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Мисля. Искате ли да го проверите? Добре. 227 изменение гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за. Против, въздържали се, при... приема се. Компромис 29 за. Против, въздържали се, приема се. 13 изменение за против, въздържали се, отхвърля се, но нека да го проверим електронно. Моля гласовете 13-то изменение. Край на гласуването. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателното гласуване, моля, гласувайте електронно. По целият по цялата законодателна резолюция. Не, не законодателна, поправя се председателя. По цялата резолюция. Край на гласуването. 57 гласували, 51 за, 6 против. Поздравления, приема се. А сега втората втората точка от гласуване, от списъка за гласуване, разви... нова дълновидна иновативна бъдеща стратегия за търговия и инвестиции. Госпожа Тереза Грифин е доклад. Така, за, против, въздържали се, отпада. Компромис 2. За, против, въздържали се,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 Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Компромис 5 за, против. Да проверим компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 14, 40. За, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но да проверим. Говорим за изменение 40, 34.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 против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се, отпада. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отпада. 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. За, против. Да проверим електронно. Компромис 9. За компромис 9 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Така, отиваме на 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. 75. Устно изменение от СНД. 75. Възражения? Има възражения, така че да гласуваме без устно изменение. За 75 за, против, въздържали се, приема се. 77. 75 да проверим отново. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 77 за, против, въздържали се. Да проверим дали. 77. Край на гласуването. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Да проверим 79. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против въздържали се, да проверим електронно 82. 82. Край на гласуването. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отпада. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Да проверим отново. Проверка. 84. Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се да проверим. 86 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 87 за, против, въздържали се. 87, да проверим 87. Отхвърля се. Да гласуваме електронно е, по тази точка. Окончателно гласуване. Край на гласуването. 48 срещу 6 и 3 въздържали се. Поздравление. На следващата точка отиваме. Жан Мариан, Мариан Жан Маринеско. Компромис 1. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против? Въздържали се, приема се за, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Устно изменение от докладчика внесено и госпожа Крео. Имате ли някакви възражения? Няма възражения. Изменение 9 заедно с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за. За 13, моля, да проверим електронно. 13. Край на гласуването приема се. 14 за,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 за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 44. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против,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 Гласувайте електронно. 56. Проверка на 56. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се. Да проверим. Е, колегите от социалистите, моля, вдигайте ръка отчетливо. Е, край на гласуването, все пак. 62. Да проверим 62. Край на гласуването. Отхвърля се. Електронно гласуване за окончателно гласуване, край на процедурата по гласуване. Край на гласуването. Резултатът е положителен. Поздравление на докладчика за използване на космоса за европейската сигурност и отбрана. Това беше пета точка, пета, шеста и седма точка от дневния ни ред. Точки 5, 6 и 7 от дневния ни ред. Сега минаваме на осма точка. Съвсем на време сме 10.30 на минутата. Европейския фонд за стратегически инвестиции преглед на свършеното през първата година и пътя от тук нататък. Обмен, обмяна на мнение с управ, управителя, директ, управ, директора на FC Вилхам Молтерер. Така, на време сме, е, драги колеги, но не, дай, дайте ни възможност да започнем. Тези, които не желаят е, да бъдат с нас, ако не ни ако не искате да сте с нас, има е, само една възможност да останете и да запазите тишина, но никой не слуша. Като в началното училище, като при първолаците. Моля, един, един по един излизайте. И така, темата ни. Ще повторя темата. колегата Турмас и госпожа Ван Брент. Не ме чуват въобще.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 Европейския фонд за стратегически инвестиции. Размисъл върху постигнато през първата година и пъти от тук нататък. Ще обменим мнение с директора на фонда Вилхам Молтерер. Добре дошли в Европейския парламент. Регламентът ЗЕВСИ бе прият през 2015 е, нашата комисия ИТРЕ участва много активно в приемането му. Със своите изключителни компетенции по, е, в смисъл на член 54, е, докладчикът ни на присъства в момента. Ставаше дума за източник на финансиране в е, повечето области за инвестиции. Този фонд и структурата вече са създадени и ние следим отблизо как се използва този инструмент. Загубихме известни средства, не твърде много, тъй като ние е, много е, е, така енергично е, отстояваме е, средствата за Хоризонт 2020 и успяхме в известна степен. Все още обаче много важно е да се подчертае, че е добре да видим какви резултати и какви плодове ще берем от ЕФСИ дори само след една година дейност. Затова бихме искали, господин директор, да ни въведете в темата за дискусия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм тук е, съвсем накратко ще е, така ви въведа в картината. Първо, да си припомним, че в Европа е, все още растежа расте доста нисък и нивото да растеж е доста ниско. Второ, заето, проблемите с заетостта заетостта е все още незадоволителна, особено предвид е, положението в някои е, страни по периферията на Съюза и особено сред младите. Все още съществува сериозни пропуски в инвестициите в Европа. Дори малко да наваксваме, все пак сме под нивото от 2018 пред е, кризисното ниво. 2008 искаше да кажа. И наистина, междувременно Европа загуби доста по отношение на своята конкурентоспособност. Международен план какъв е пазарният ни опит в е, е, този контекст? Първо, е, клиенти, предприемачи се оплакват от законодателната несигурност, регуляторната несигурност на пазара. Това е едно от нещата, които пречи на инвестициите. Второ, все още имаме ограничен капацитет за поемане на риска от страна на търговските банки, предвид регламента който се е, прилага в банковия съюз. Трето, имаме ограничен капацитет от публичните фирми за публични разходи, тъй като е необходима финансова, фискална консолидация и това е в ход. Все още имаме недоразвит капиталов пазар Европа в сравнение с други региони в глобален мащаб. Същевременно имаме висока ликвидност на пазара, по-висока от когато и да било, предвид е, е, дейността на е, ЕЦБ. Ето защо този инвестиционен план бе лансиран от президента, председателя Юнкер. И е, за мен е важно да ви припомня, че този план за инвестиции почива е, е, на три стълба. Първо да се създаде една благоприятваща инвестициите среда, за да, е, да се закри, да се е, приключи изграждането на единия пазар, капиталовия пазар, цифр, цифровизацията и да се преодолеят съответните е, препятствия. Второ, да се подпомага инвестициите в реалната економика, Имаме съответната консултантска дейност в това отношение. Е, предвиждаме един е, такъв портал, е, който да насърчава инвестициите. И третия стълб е мобилизиране на финансите и улесняване достъпа до финансиране в реалната економика, за да може да инвестира тя. Това е, е така известното FC. Аз е, имам честа да бъдат негов директор по решение на вас в парламента. Къде се намираме в момента? Първо, управлението на FC от 1 януари тази година е, действа е, в пълна степен. Имаме не само управителния съвет, инвестиционна комисия, е, съответно всичките директори, заместник директори действат имаме второ ясни насоки за нашата дейност, ясно задание. Първо регламента, който бе прият тук е, е и, както вие основателно казахте, при много бърза процедура, този регламент дава ясна насока за това какво е допустимо, какво ще бъде допълнително към темата. Това за нас е отъжаващо значение. Междувременно обаче доста допълнителни правила, норми бяха въведени от управителния съвет, които насочват нашата собствена дейност и работата ни в инвестиционната комисия. Това е първо стратегическата ориентация, оперативната дейност на ЕФСИ, инвестиционните насоки, е, методологията на мултиплайера, е, основните е, методологията за показателите за проследяване, за мониторинг, сътрудничеството с националните банки, инвестиционните платформи почива именно върху тази основа а оттам и самите инвестиции. Важно е да знаете, че всички тези документи са публикувани и е, обнародвани и са достъпни за всички. И третата важна насока е именно таблото за резултатите, където парламента наистина полага усилия да повиши е, качеството, подобри качеството е, и оценката на тези четири стълба и трябва да кажа, че това е един от нашите водещи принципи четирите принципа. Принос, към целите на ЕФСИ, знаете, че това става и въз основа на регламента. Втория стълб, качество на проекта. Третия, техническият и финансов значение на проекта. И четвърто, е, допъл... индикатори за допъл... взаимна допълняемост. Е, ефекта на мултипликационния ефект, е, е, привличането на частен капитал, това, е, в това отношение до сега работим успешно. Къде сме в момента след тези 9 месеца изпълнение на дейност на ЕФСИ? Междувременно сме взели решение за 10,5 милиарда финансиране от ЕФСИ. Това е вече дава тласък на близо 78 милиарда евро, което означава около 25% от целта, която си бехме поставили от 315 милиарда. В, в края на март ще обхванем 24 от 28 държави членки това алтаид означава е, настаняване на инфраструктура в е, прозореца Юрейше и е, прозореца за малките и средни предприятия. И мисля, че в тези две посоки се работи както трябва. Важното е, че в разбивката по отрасли вече се наблюдават приоритети. Един, определено един приоритет е енергия, етика, енергийна ефект ефективност, е, обновяеми енергии и е, е, енергоразпределените мрежи. Второ, транспорт и инфраструктура, транспортна инфраструктура. Трето, подпомагане на малки и средни компании в Европа. Разбира се, околна среда, изменения в климата, новаторство. Ще има една, ча, ще имате принтаут, е, разпечатка на, е, на тези факти, но е, може да е заблуждаващо, защото имате развойна, научна развойна дейност в всички области, по-отделно транспорт, малки и средни предприятия, енергетика и така нататък. Така че това, което ще получите като цифри по-късно, в края, към края на годината, ще ви даде по-ясна картина на нещата. Ще видите целта за увеличаване на капацитета в е, научно-изследователска развойна дейност е, е, не е просто на думи, а има и резултати. Вие, господин председател, ме помолихте да дам така една представа за това какви са перспективите и какви са проблемите ни. Аз ще маркирам 6 точки, е, по които и да е, дискутираме с вас. Първо, създаване на проекти. Ние не сме институция, която създава проекти. Ние ги финансираме и гарантираме е, тяхното е, финансиране по ваша молба. Това се е, подкрепи от е, съответния консултантски портал. Е, както казах, втората ни цел е да обхванем всички 28 държави членки. Да бъдем активни, да действаме във всички държави членки. Трето, да увеличим, да засилим участието на частни инвеститори. И е съвсем откровенно, е, откровен ще бъда тук. Ако си спомните в началото на това начинание, е, когато обсъждахме този списък на проектите, тогава останахме с впечатлението, че става дума само за публичните инфраструктура. Не е такъв случай. Става дума да балансираме и да съчетаем публично и частно финансиране, инвестиции. Това е от е, начинаещите, нови до е, компаниите с е, среден брой служители. Е, разбира се, да се подкрепя научно-изследователската развойна дейност 4, да се финансира и инфраструктурите. Наистина тук е, трябва да се е, наваксаме и на ниво държави членки, за да подпомогнем структурата на финансирането, е, частно и е, да, да привлечем частен капитал. И шестата задача, тя е обща, да използваме по-добре възможностите между дейностите на ЕФСИ и ЕСИФ, на структурните фондове и е, фондовете за е, инвестиции. Е, значи това е чудесна възможност да комбинираме структурните кохезионните фондове с ЕФСИ, за да използваме по-добре именно тази философия на, на сливане не само чрез централизирани пари, е, с които работим ние в ЕФСИ, но и децентрализирани от е, структурните фондове. Ще спра до тук е, и с удоволствие ще отговарям на въпросите ви, но не само днес, разбира се. Ако, сте, ако проявявате интерес да продължим дискусия по тази тема, аз съм на ваше разположение за продължение на дискусиите в бъдеще. Благодаря. Благодаря много, благодаря за уводните ви думи. Сега от политическите групи НП Каринч. Uh, uh, uh, благодаря ви много за вашата кратка и много така сбита презентация и много прегледна материал сте раздали. Има два въпроса в една и съща посока. Първо, канала на, на разпределение е същия или е както до сега? проектите, които чакат ред в същия порядък проценти, енергетика и така нататък. Другият ми въпрос е, ще успеем ли да постигнем първоначалната цел за внешните инвестиции, което предвидихме при създаването на FCI? И а, третият ми въпрос е тенденциите дали се запазват или има ли влечение намаляване на частните инвестиции. И всъщност въпросът ми като цяло ще успеем ли да съберем средствата. Благодаря ви. Трябва да присъствам на заседанието на председателския съвет, така че трябва да напусна заседанието не присъства нито един от местни председателите, но а, присъства членът на нашата комисия с най-дълъг стаж в парламента, господин Рубих, така че ще го помоля той да поеме председателството до 13.30. А думата има госпожа Муди. Благодаря ви. се изказвам от името на Катерин Ван Бремт, която също не може да присъства днес. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Благодаря ви също така и за готовността отново да се връщате пред нашата комисия. Както знаете, ние отговаряме за определене приоритетите на FC и това как трябва да се използва фонда. Също така някои от средства от някои от важните за нас фондове бяха прехвърлени към МЕФСИ и ние ще продължаваме да се борим за възстановяването на тези средства. Сред приоритетите, които бяха определени, действително бяха иновацията, която споменахте, и, то водещи иновации. Също така и добавената стоеност, т.е. проекти, които нямаше как да бъдат изпълнени в противен случай. И също така проекти свързани с околната среда особ... и изменението на климата, особено след конференцията за климата в Париж през декември. Не сме сигурни до каква степен се изпълняват приоритетите и критериите, определени от нашата комисия, особено по отношение на иновацията и целите, свързани с устойчивостта. Аз се притеснявам, защото ми се струва, че иновацията доста беше разширена като понятие, за да ни убедите, че се изпълни критериите. Също така, въпроса за оценката и таблото за сравнение трябва наистина да се гарантира, че то не само е обществено достъпно, но и по-прозрачно. Т.е. трябва да, да сме наясно как точно се използва това сравнително табло. А очевидно, че решението беше взето а, от Европейската комисия още преди да бъде създадена Комитета за инвестициите. Струва ми се, че има прекалено малко проекти е, посветени на енергийната ефективност. Също така споменахте проблема с видимостта както в обществения сектор, така и по отношение на частните инвестиции. И накрая последният въпрос е свързан с платформите. Виждате, че FC създаде платформи и те се разработват, особено с цел обединяване на по-малки проекти. Пак по на агентов ми се струва, че имаше много добър такъв проект в а, Франция, но също така е добре да има платформи, които да обединяват кооперативи помежду им и ми се струва, че много това може да се случи в областта на енергийната ефективност. Благодаря ви. Господин благодаря ви. Благодаря на Валтер за присъствието му днес тук. Е, радвам се, че толкова опитен човек ръководи фонд за стратегически инвестиции. Имам няколко въпроса днес. Първо, може би отговор ще го получим повече от Европейската комисия, отколкото от Европейската инвестиционна банка. Но вие ни обещахте средства за 30 милиона за техническа подкрепа. По се оказа обаче, че всъщност са отделени 20 милиона. А също така се оказа, че става въпрос за средства техническа подкрепа, предвидени за стратегическите фондове, Тоест, ми си направи оценката в основа на средства, които всъщност не бяха налични, които вече бяха разпределени за други цели. Така че по отношение на енергийната ефективност, доколкото разбирам, имате двама или трима експерти, които могат да се занимават с агрегирането на проектите, което е много важно, защото има много голям брой с показани отделни проекти, които трябва да бъдат обединени. Но с трима експерти няма как да се изпълни пълният потенциал на всички тези проекти. Така че въпросът ми е следният. Как можем да използваме ефикасно средствата за техническа подкрепа, отделена за структурните фондове, за да се плаща за тази техническа подкрепа. Още през месец септември предложих и на ЕИБ, и на комисията да се използва един модел за Юго-Источна Европа с създаване на един енергиен хъб, вероятно с експерти от Европейската инвестиционна банка, например, и като се използват средства от фонда за техническа подкрепа, за да се плаща на румънски, български и словенският експерт, например. Това предложение беше подкрепено от различни представители на енергетиката в Европа и може би някой от комисията днес ще може да ми каже, смятате ли, че това е добра, добра идея? Ако да, кажете ми докъде сте стигнали в процес на изпълнението или ми кажете, ами не, според нас това е пълна глупост и по него кажете ясно. Но а, получавам, виждам твитове от господин Шевчович, който казва, че това е добра идея и 6 месеца по-късно нищо не се случва. Това беше първият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с източна Европа. Доколкото виждам, Польша получава голяма част от средствата, но поне на първ поглед оставам с впечатлението, че средствата не са достатъчно пропорционално разпределени. Имате ли някакъв отговор защо това се случва и дали техническата помощ може да помогне с нещо? Господин Катайнен каза, че ще има портал за проектите, докъде се стигнали в изготвянето му от техническа гледна точка. И последният въпрос е свързан с а, натрупването на допълнителни допълнителни средства. Какво е равнището на леверидж в момента? Аз лично и господин Депакер и други колеги винаги бяхме доста критично настроени към вашите прогнози. Какви са последните ви изчисления. Господин Дебакер има думата. Благодаря ви, господин председател. Ще продължа мисълта на Клод за мултипликационният ефект. Може би трябва да ни обясните малко по-точно какво всъщност се случва. Защото Проектите, които поне в началото видях, вече бяха подкрепени от ЕИБ и попадаха в нормалната схема за, за подкрепа от страна на ЕИБ. А ние в комисията настоявахме специфично тези проекти, които да бъдат под финансиране от FC, е да бъдат по-високо рискове, така че, може би трябва да ни кажете какво са тук в момента. Вторият ми въпрос е свързан в голяма степен с първия. Вие самият заявихте, че към момента все още е недостатъчно точно участието на частният сектор е и поне не нещо, което очаквахме. Въпросът е как можем да се справим с този проблем защото първоначално проекти бяха 100% публично финансирани и сега вече трябва да се стремим към привличане на повече частни инвестиции. Въпросът е запознати ли са частните инвеститори с системата? И ако не, нека да ги привлечем, дори и с известно закъснение. Същото въжи и за различните платформи за инвестиции. Тези платформи първоначално бяха създадени с идеята, че ще участват и частни партньори, но аз оставам впечатлението, че тези инвестиционни платформи всъщност остават а, основно публични инструменти, към които понякога се присъединяват и частни участници. Така че въпросът е кой ръководи този вид платформи, държавни и публични а, институции, към които се от време на време се, се присъединяват и частни инвеститори, или тези платформи дават нови възможности за частните инвеститори да навлязат в нови за тях региони на Европейския съюз. Следващия ми въпрос е свързан с а, портфейлът, посветен за МСП. Господин Катайнен непостоянно повтаряше, че а, за нас МСП са важна част от приоритетите на FC, но че трябва също така да се финансират и високо рискови иновативни проекти. Все повече виждам обаче в момента, че се финансират банкови и финансови проекти, но те не, този вид проекти всъщност не помагат на високо рисковите, много иновативни предприятия. Така че, може би пак трябва да се запитаме дали с EFSI не може да се финансират ам, инвестиционните фондове, които инвестират в най-високо рискови проекти. Това са някои от първоначалните ми въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря. От името Обединената левица думата има госпожа Лопес Бермехо. Благодаря ви. Господин председател, а, опасявам се, че вашите, вашият фонд а, няма особено голям успех, поне следвайки от това, което се случва в а, Испания. Според последните изчисления, загубите от проекта Кастор са от 1,8 милиарда евро. Първият ми въпрос е много прост. Каква част от загубите ще бъдат понесени от европейските граждани, в частност от работниците, за да се покрият резултатите от налудничивостта на финансовите институции, защото голяма част от тези работници вече загубиха местата си. А, имам още два допълващи въпроса. Първият е свързан с критериите за отпускане на кредити. Доколкото разбирам, Европейския съюз се прави на кредитоподател с а, особено силен привкус към високорисковите проекти. Но ми се струва, че би трябвало по-скоро да се насочим към изграждането на нов модел по-социални предприятия, които биха могли да допринесат за нови економически модели с по-голямо участие на работници, за да може да се възползва съответно предприятие от кредитите. По този начин също ще се подобри социално-економическата обстановка в предприятията, които подпомагаме. Питам се дали имате някаква идея как може да се постигне през това отношение. И последен въпрос е свързан с подкрепата, която идва от плана Юнкер за големи инфраструктурни енергийни проекти, без да се взима предвид економическите последици от тяхното осъществяване. Въпросът ми е дали сте провели сравнителен анализ на последиците от плана Юнкер върху традиционните промишлени отрасли защото Европейски съюз би трябвало да играе водеща роля за подобряване на производителността, което е от съществено значение за социалното единение на регионално равнище. Благодаря ви. Благодаря. през 2012 представихме една програма за а, възстановяване на инвестициите. Тази програма беше изготвена от големите обществени банки и беше представена от господин Басини а, и после господин Монти. 100, 500 милиона беше сумата. Откъде идваше тази сума? Финансово създание, така да се каже, на Централната банка. И всъщност това беше едно количествено е, характеризирано социалната економика и на реалната економика. Секторите засягаха различни области и функционирането беше с цел да се уравновесят кредитите. Така че ние сега изграждаме една економика, която се базира на националните обществените банки и целта е ориентацията на економиката да бъде на там и да се създадат нови проекти. Разбира се, говорим за държавите, които са имали структурен дълг. Функционирането беше децентрализирането, а пък а, а, имахме централизирано управление на проекти. И на времето дори поискахме от КФВ да ни помогне в избора на проекти, но не получихме отговор. За съжаление, проекта, по който искахме е, да работим, не се осъществи. И мисля, че проектът Юнкер също се сблъска с трудности. Тези трудности а, идват от там, че когато се дават гаранции за осъществяването на ефекта на лост, вие всъщност нямате нови проекти. Просто се създават възможности, които вече съществуват, но които няма да се насочат към секторите или към държавите, които наистина имат нужда от помощ в економиката. Мисля също, че е абсолютно необходимо в макроекономическото европейско равновесие и да е, смятам, че е необходимо да имаме инструменти, които да позволят да се уравновесят севера и юга. И няма да решите проблема с еврото. А именно как излишък от севера се инвестира рентабилно в юга. И без инвестиционна агенция от този тип никога няма да решите проблема на еврозоната и еврото като такова ще бъде осъдено. Така че трябва да решите как да приориентирате планът Юнкер в една перспектива за улесняване на монетните наличия. Трябва да продължите в тази насока на логиката. Благодаря. Благодаря. Сега Бланко Лопес. Eh. Благодаря. Благодаря за дадената информация. Този план за инвестиции, той генерира положителни очаквания, но това, от което се страхуваме е, че рискуваме да минем от надежда към разочарование. Описахте ни ситуацията. Целите е да се коригира един растеж, който е доста голям и е, се надяваме да спечелим конкурентно способност, да се, динамиз... да се раздвижи заедостта и други. Аз ще кажа още нещо, а именно да се поправи а, неравенството, което наблюдаваме и което е също част от економическата криза. Не знам дали относно проектите участието на частният сектор е полезен за възобновяване на економиката в Европа. Дали ще успеем да имаме способност, не знам. Не знам. Безработицата е много голяма в много държави, например моята, Испания. Нека да ви отправя едно една подкана. Може би трябва да има повече проява на воля от страна на комисията. Трябва да се увеличи скоростта на работа. Не можем да забравим целите. Нека да бъдем по-амбициозни. Целите, които си бяхме набелязали, да ги водим успешно. Може би не можете да ни отговорите сега, но искам да ни обясните как нашата държава ще участва в тези проекти. Защото именно моята държава е измежду тези, където кризата удари много тежко. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател този стратегически фонд представлява голяма надежда за нашата економика, както и за всички, които се страхуваха от инвестиции. Това е нещо, което е наистина необходимо и отговаря на големи очаквания. Така че наистина трябва да подкрепим и да го продължим но все пак нека да се спра на нещо, което ми се струва много, много важно. Това е точка, която засяга насърчаването на въпросният фонд. На терена, на практика, предприятията като че ли не разбират как точно протичат нещата. Те имат трудности за различните постъпки. Като че ли има някакво очакване от тяхна страна, но пък от друга страна се сблъска с голямо разочарование, че достъпът е сложен, че не е лесно да се възползват от него. И а, всички казваме, да, наистина спешна е ситуацията, хубава е инициативата на Юнкер, но Днес се сблъскваме с също толкова голямо разочарование. Трябва да работим бързо и то да отговорим на очакванията на малките и средни предприятия. И има много такива, които нямат а, средства да си преведат, примерно, какво пише на английски на даден сайт. Сега всички си казваме, че английски, е, всички знаем английски, но представете си едно предприятие, което е ново, което иска да създаде нови проекти, но се сблъсква с тези ужасни административни трудности, в такъв случай те просто са загубени. Трябва да помислим за тези въпроси, защото Европа трябва да бъде Европа на близостта. И Европа на близостта означава превод на различни езици. Това е необходимо. Целта е да имаме повече разбиране, повече ефикасност, повече информираност. Това е елементарно нещо. Ето, това исках да ви кажа. И ви моля наистина да се поставите на нивото, на мястото на тези предприятия. Благодаря. Благодаря сега Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Добре дошли от е, моя страна. Е, благодаря за изложението ви. Два конкретни въпроса. Имам вече някои колеги ги споменаха. Колко проекта интересуваме конкретно е, по страни, ако може разбивка да дадете? Знам, че в 24 страни, от 24 страни финансирате, ще финансирате проекти. Въпросът е какво е съотношението също. И после вашия вебсайт Казахте, че има 53 проекта в е, обявени там. Е, дали правилно съм разбрала? И доколкото разбирам, източна Европа доста слабо е представена от Полша, Харватия, е, Словакия. Има ли много слабо представянето на проекти? И е, втория въпрос. Е, според вас е, Инфраструктурата не, е, инфраструктурни проекти не се търсят особено, предвид е, сложността с финансирането. И в това отношение сигурно има е, голямо, би трябвало да има голямо търсене, а не е така. И нещо, което ми интересува лично. Вие трябва ли непрекъснато да, да, да агитирате или вече очаквате след първия, така, първата заявка, вече инвеститорите да идват при вас или вие трябва непрекъснато да, да ръчкате с други думи. Благодаря. В заключение искам и аз да поставя въпрос и той е свързан с рисковия капитал, за който стана дума е, според, мас, според мен е, е, свръхфинансирането е, е надпропорционално по отношение на риска и стана дума и за търговията, за системата за търговия с емисии. Сега при преразглеждането й ще може би разумно средствата, които постъпват от нея, да бъдат 100% е, е, инвестирани в енергийни проекти, за да може да се постигне по-бързо е, целта, която сме си поставили. Това е един от... Това е въпрос от мен, а сега давам думата на оратора. Благодаря за тези въпроси, високо ги оценявам. Наистина мога да, да разясня много неща. Господин Каринс не е тук вече, но това, което виждам е, че развитието е в посока, която е точно съгласувана с регулациите, които искате. Тоест, в енергийна насока вървим към енергийна ефективност и разпределение на, енергията на Относно инфраструктурата, говорим не само за класическата инфраструктура, но и към цифровата, дигиталната такава и също и към социалната инфраструктура. например, създаване на болници и други социални инфраструктурни сгради. Също имаме все повече е, търсене на иновации – това също е част и се комбинира с частният сектор, защото именно те искат такива иновации. Тоест, иновациите вървят много, много добре. Относно въпросът ви дали имаме нужда от тези иновации и дали те са част от цялото занятие и дали трябва да увеличим частта им, може би тук има малко неточности. За мен иновацията по дефиниция не, е, не се базира само на научно-развойна дейност. И иновацията може да идва и от производствения процес. Например, ако ако стесните дефиницията за иновация, тогава се сръточавате само върху голямата индустрия. Защото малките компании, те могат да бъдат иновативни, но те не могат да правят такава научно-развойна дейност, която изисква огромен портфейл. Това е друго разбиране на иновацията. Иновацията може да бъде и процес. Това е много важно. Виждам те, трябва да се инвестират да се комбинират инвестициите в енергетиката и за инфраструктурата. Защото когато говорим, например, за енергийна ефективност, това е пер перфектната иновация в отношение инфраструктура, енергетика и дигитален пазар. Това, което ще получите по-късно тази година е едно докладване, за всички тези елементи. Тук ви посочвам много ясно, че Европейската инвестиционна банка ще ви докладва. Имаме нужда от споразумение с Европейския парламент. И а, споразумението за поверително с Европейския парламент все още не е изключено. Тъй преговорите, но все още нямаме карт бланш от ваша страна. Смятам, че това споразумение е всъщност първата условие, задължително условие, за да продължим нататък. Относно платформите виждам два основни сектора. Единият е енергийната ефективност. Ако просто говорим за малки проекти, ще трябва да имаме структура, която да ги обединява, да ги свърза. Имаме такъв случай с Франция, където има много такива малки проекти, които се обединяват добре и това работи наистина добре на практика. Това може да бъде копирано и другаде. Има много такива малки проекти, които могат да бъдат копирани. И вторият основен проект е свързан с широколентовият интернет. Тук имаше въпрос на госпожа Ниблер. Защо а, се, не се случва кой знае какво по широколентови интернет? защото има малки проекти, които наистина правят нещо, но трябва да ги организираме в по-голяма структура. И а, тук със сигурност много неща могат да бъдат подобрени на регионално ниво. А, в моята държава всички казват, че има търсене от порядъка на 7 до 9 милиарда. Дори и правителството а, налива пари в широколентовия интернет. Но да се организира всичко това в една структура на по-голямо ниво, по-високо ниво, не е лесно. Със сигурност и други имат опит с федерални структури. Така че, господин Тюрмес, техническа помощ 20 милиона плюс а, а, съветническият бор, Това е наистина много важен елемент. Получаваме много въпроси там много често не от държавния сектор, а от частният, въпреки че мислихме обратното в началото. Второто е как да обединим тези отделни платформи. Трето, искаме да отидем в някаква насока, обаче трябва да видим как точно ще дойде финансирането. Така че имаме опит, бих казал, т.е. Европейската инвестиционна банка има такъв опит с структурните фондове. Имаме едно споразумение, също и с България и Румъния в това отношение. И а, разходите за съветническите услуги всъщност се включат в включат споразумението. И тези две държави са пример за положително развитие на нещата. Източните държави не се случва кой знае какво с тях. Защо? Да, наистина е така. Имаме нужда от технически съвет, технически консултации, за да работим по различните проекти. Но също трябва да се вземе предвид и другата причина, а именно економическата структура на страните. Ако съпоставите западната част на Европа, където имаме много силни малки и средни предприятия и погледнете източната част на Европа, където малките и средни предприятия са манички и слаби, това е другата част от обяснението. И пак води до нуждата от съвет, от консултация и от капацитета, управленческия капацитет за управление. А, може би има нужда от разяснение. Това, което казвам, това е външен мултипликатор. През 2015 имахме и външни и вътрешни такива. Т.е. това, което трябва да добавите е вътрешният а, мултипликатор, който а, се натрупа с тези средства, които се дават отвън. Ако вземете всичко това заедно, бихме казали, че наистина сме на прав път. Знаете обаче, че това не се прави за всеки проект а за а, огромни портфолиота. И също относно Европейската инвестиционна банка, например, миналата година имахме бизнес плани, който показва специфичните дейности на стоеност около 40-50 милиарда от общо 70-80 отпуснати на Европейския съюз. Имаме увеличение от около 20-25 милиарда. Това е голяма промяна над 10% и вървим към една трета. Това е извънредно, изключително. Надявам се да отговарям на това, което питахте. Как ще привлечем частният сектор? Виждам две основни точки, два основни елемента. Първо, всичко, което е възможно с платформите за инвестиции, защото тези платформи за инвестиции по принцип привличат частен капитал, по дефиниция. И второ, да имаме структурирано финансиране на европейско ниво. Когато имаме един проект публично-частно партньорство. Това също привлича частните инвестиции и също въпросните фондове в венчурните сектори. И е, просто трябва да насърчаваме подобни инициативи. Тоест, по-голямата част от парите идват точно от частният сектор. Ам, също гаранциите трябва да бъдат развити с времето. Това вече съществува. Има дискусия между Е и Б и а, някои служби на комисиите. Те не са завършени, защото а, този термин за директните гаранции а, е нещо ново, има нужда от специфична подготовка и така нататък. Това, което бих казал, и не съм съгласен с вас, че а, че имаме банково финансиране с тези гаранции. Не е така. Облечението на капитала е вид инструмент, който позволява увеличаване на възможността за заемане страна на банките. Защото всъщност имаме допълнително отпускане на заема, иначе просто те няма да имат такъв, такова освобождаване на капитала. Помислете си какво се прави тук от Европейската централна банка. Тоест, тя предлага ликвидност и е, дава а, възможност на търговските банки да облегчат а, капитала си и да отпускат заеми. И а, дискусиите по Базел всъщност улесняват живота на банките. Та тези инструменти са един от инструментите за увеличаване а, на капацитета за заемане на малките и средни предприятия и търговските институции. Това е нещо много важно, което трябва да се вземе предвид. Относно Испания, да, има много проекти в Испания. Това а, са части от преструктурирането. Няма разпиляване на средствата от наша страна за преструктурирането на държавата, смятаме, че всичко протича нормално. Това е ситуацията. И когато правим сравнението между тради... традиционното инфраструктурно финансиране и структурното такова от публично и частното партньорство, да, прави сте, има друг подход обаче. Моят опит е, че няма нужда да се съпоставя традиционното и структурното финансиране. Сега ситуацията е съвсем различна, въпросът е различен. Инвестицията случва ли се или не? Ето това е въпроса. Защото имаме ограничен капацитет на публичният сектор. И това, което виждаме е, че всъщност компаниите правят точно това съпоставяне заедно с други типове финансиране. И смятам, че публично-частното партньорство не е въпрос на идеологични а, идеи, а на личен въпрос. Имаме го, защо да не го използваме? Ако, има ня... Ако искате да имаме идеологична дискусия относно инвестициите, тогава ще си останем с дискусията и без инвестициите на практика. Това е моето послание. Господин Шафхаузен, Относно платформите за инвестиции, тук преди две седмици имаше изготвения стратегически документ за общият подход, който беше представен и е, на сайта на FC, на въпросния структурен фонд за инвестиции. Много е голям този обхват. Има а, наистина подготовка от страна на банката в това отношение. Ще има и а, допълнителни документи, които ще бъдат представени следващите няколко седмици. И ние сме сигурни, че продуктът ще увеличи всъщност своите възможности. Секторите тук виждам регулация, която наистина покрива нуждите. Доста широко обхватна, но наистина пълна. От друга страна имаме ясни показания, че трябва да продължим с европейските политики, например енергийната такава, възобновяемите енергийни източници и така нататък. И още нещо, което искам да разясня. FC не е панацеята и не може да реши всички проблеми. И ако поставите твърде големи очаквания върху FC, например, за всички проблеми с кохезията, сближаването, за разясняване на всички останали нужди от структурните реформи. В такъв случай вие ни затрупвате с прекалено много очаквания. Ние не можем да дадем панацеята. ЕФСИ е просто един инструмент и има план за инвестиции, който се състои от три стълба, не само от един. Господин Лопес, да, относно разочарованието, вчера тук се проведе в Брюксел едно голямо събитие. 600 предприемачи участваха, ако не се лъжа. Мога да ви кажа, че а, настроението на вчерашната конференция беше много мотивирано. И това, което те казаха е, че искат инструмент, който да им дава перспектива. И че точно това е EFSI, да, това е инструмента, който дава перспективи за инвестиции в конкурентно, и за конкурентоспособност и позволява да имаме уравновесяване на неравенството на пазара на труда. Особено когато става въпрос за а, частният сектор. И мисля, че всички можем да кажем, че това е, това е инструмент, който дава надежда. Госпожа Гростет, да, наистина е нужно да насърчаваме и да информираме. И сега просто вървим, движим се от столица в столица и се опитваме да достигнем до районите, защото много от тези е, проекти са регионални. И това, което остана вчера, е нещо много интересно. Много държави членки някои от тях създадаха така нареченото лице, което се занимава с инвестиции, което, което а, работи по този въпрос и има за цел да обединява, да свързва частните и държавните компании а, и да отговаря на нуждите им. Считам, че това е един много добър пример, а, особено с а, социалният фонд за жилища и за енергийната ефективност. И мисля, че наистина това е много важно. По административните въпроси, да, прави сте от една страна, но от друга страна искам да кажа нещо друго регулациите, които, регламентите, които сте одобрили, не намаляват по никакъв начин тежестта, защото когато трябва да се докладва, вие много сте заинтересовани от доклади, това също е част от договора с ответната страна. Тази страна трябва да може да прави доклада как, според изискванията ви. И тогава като наложите всички останали изисквания и да погледнете това практично ли е, ами опитайте да го направите, но все пак това винаги е било проблем. Регионалните офиси постепенно се отварят във всички столици на Европейския съюз. И това е много полезно. 44 проекта. Но разбира се, те не са в 28-те държави. Може би покриват 14 от 28-те. И това е, което господин Тюрмес каза. Имаме нужда да увеличим капацитета, особено по инфраструктурните проекти в различните държави. Останалите се покриват от други фондове, 24, ако не се лъжа, се покриват. Може би това също е положителен сигнал. И следващата седмица, може би, вече ще покрием 25. И в тези държави дейностите са толкова важни, колкото и тези а, с а, малките и средни предприятия. Тоест, вие не трябва да съдите само по това, което правим за малките и средни предприятия, а трябва да видим и а, въобще като цяло и другите проекти. Вече дадох обяснения за насърчаването. Да, това е голямо предизвикателство постоянно. И ви пълканеме и вие да бъдете нашите, така се каже, посланници, защото вие познавате регионалните проекти, регионалните нужди и ако имате нужда от някаква подкрепа, евентуално бихме могли да го направим и ще се опитаме да ви помогнем. Пол Рубик относно венчерните капитали, да, има все по-голямо търсене на такива и виждаме го от пазара. Комисията сега също разисква ам, европейското ниво и как могат да се привлекат инвеститори от чужбина, извън Европа. Понякога те имат някакви проблеми с а, малките такива фонове, които са на регионално ниво. Може би ще трябва да помислим за европейско решение, но трябва да го а, разгледаме и ако и трябва да видим как да капитализираме тези фондове. Смятам, че това е а, наистина добре е дошло. И друго, което искам да ви кажа, а, вече нямаме чак толкова лошо ниво на новите компании, на иновативните компании. Тоест, ако те успеят, те ще се опитат да вървят нагоре. Ние трябва да затворим тази, тази разлика, която вървеше напред. Благодаря ви. И се надявам, че отговорих на всички въпроси, които ми зададохте и оставам на ваше разположение, ако ме поканите пак. Eh, да, още една бележка от Клод за една минута. имах е, конкретен въпрос към комисията. Ако има представител на комисията, може би ще отговори. Всъщност, е, отговора вече получихме. Комисията в момента е, не присъства, но е, по-подробно ще даде допълнително отговор. Други изказвания има ли? Съвсем накратко. Ако взема повод от това, което каза директора току-що. Да, той спомена посланици. Е, в някои случаи ние действаме точно като посланици. Опитваме се да посредничим, да, да оказваме натиск за задвижване на проекти е, но е, доста често чакаме отговор от банката, понякога по 3 месеца и това е проблема. Ако ми дадете ясна знак, кои проекти имате предвид, аз ще придвижа вашето искане до Европейската инвестиционна банка. Сега на мен остава да, поздра... да благодаря най-сърдечно е, нашия гост. Е, е, наистина за нашата комития ИТРА е много важно да водим редовни, да поддържаме редовни контакти и да видим как, как, как напредва работата на вашето звено, какви проекти получават подкрепа. Затова именно нашите взаимни контакти са много важни. Благодаря ви е, и за готовността да приемете следващата покана за дискусия в ИТРЕ до следващия път. Äh, И така, стигаме до следващата е, точка. Това е средносрочния преглед до 14 до 20 година. Парламентът е, се опитва е, ще вече предварително да очертае структурата чрез една своя инициатива. Това всъщност комисар Левандовски прие, е, пое този, това досие, за мен е, много важно е до 20 е, година да постигнем 20% производство от да допринася за БВП в Европа. Затова ще помоля колегата Левандовски да ни представи своите идеи за това, как вижда той нещата, какво трябва да променим 2015 от защото плановете са до 2016 да имаме този средносрочен преглед. Галилео, Коперник, е, Connecting, е, Свързане е, на Европа, фонда, както и други фондове за семейния бизнес, предприемачеството след мигрантите и така нататък. Мисля, Янус, че това е най-добрият начин своевременно да представим взаимно идеите си за бъдеща работа. Благодаря. Работата на ИТРЕ е, отразява е, деликатния е, характер на, на нашата, нашия портфейл, но трябва да помним и какво се налага да бъде преразгледано а именно това е финансовата рамка, която е занижена по отношение на предишната. И това преди не се е случвало преди. Обикновено европейските бюджети е, нарастват, но поради силен натиск е, и от господин Камерън, пък и това беше един период на фискална консолидация на държавите членки, финансовата перспектива за 14-20 е занижена, намалена по отношение на преди, предходната от 7 до 2013 с 14 милиарда евро. Така че априори ние си даваме възможност, че вероятно ще има, ще се получи разминаване между наличния ресурс и е, разширените отговорности на Европейския съюз. Ето защо ние е необходимо преразглеждане, просто преглед е, а, преразглеждане. И тук е много нужна, ни е много нужна позицията на парламента за преразглеждане именно на, на финансовата перспектива. А, също така и защото самата външна, външния контекст се промени до голяма степен. Имаме нови проекти като EFSI, който обсъдихме с господин Молтерер, както и ново търсене предвид е, е, миграционната вълна и новата политика по отношение на беженците, това изисква наистина едно преразглеждане на е, тази финансова рамка. И това не може да се направи за сметка на другите програми Хоризонт 2020, Косма, и други. И това много силно на това се наблягам в проекто становището. Разбира се, това може да се възстанови и на по-късен етап в финансовата рамка. Тук е, са отговорностите на комисията ИТРЕ, нашите приоритети, е, по които се е, споразумяхме в многогодишната рамка, са еднакво валидни, както и приоритетите по ЕПСИ. Ако имам по-малко пари, поради първоначалното тия плащания на, на и гаранционния фонд, това трябва да се компенсира на по-късен етап. Е, това, което обсъждахме с господин Молтерер е да необходимостта от повече синергия между различните програми. ЕФСИ, структурното финансиране, Хоризонт 2020, е, Косма и е, програмите на ИТРА. Е, малките и средни предприятия, те също сочат наблягат на, на нуждата от по-добро финансиране. И е, нещо, което е особено важно, до края на 2016 тази година комисията трябва да излезе с предложение за преглед и преразглеждане и е, това предвижда и е, преглед на състоянието на изпълнението. Закъсняваме. Трябва да е, един от критериите ни да бъде изпълнение и бъдещите е, показатели възоснова на изпълнението трябва да се определят, но всички е, сме наясно, че в е, всички случаи закъсняваме. Закъсняваме във всичко и е, миналата година по-малко от 1 милиард бе, бе изплатен като междинни плащания. Е, а при пълна е, скорост, е, при пълно капацитет би трябвало да се изплатят 20 хиляди, а на практика по-малко от един е платен за многогодишните програми. Така че трябва да а, имаме предвид, че и споразумението, и изпълнението, прилагането му а, идва твърде късно. Това е с сърцевината на становището, което предлагам на вашето внимание. Благодаря, председателя. Мисля, че Наистина това е важен ситуация. Структурата се променя в значителна степен и е много важно парламента своевременно да приведе своите представи за нещата в съответствие с реалностите и наистина за да се избегне такива разми... големи разминавания между очаквания и възможности. Е, от социал-демократи. Благодаря на господин Левандовски за становището, което е, има много общо с позицията на тази е, комисия по преразглеждането на многогодишната финансова рамка. И не само в контекста на това, което говорихме току-що за, е, по ЕФСИ и финансирането на различни аспекти от работата, която покрива тази част от бюджета. Да, споменахте приоритетите е, с, с е, на този фонд и на ЕФСИ, но има много различия, които дават повече така е, простор за действие и повече е, сила на ЕФСИ и трябва да преценим тези различия и да, да признаем, че е, резултата е, ще е различен ако помислим за тези окастрения на бюджета, като следствие от необходимостта да се прехвърлят средства към ЕФСИ, сега и това е приоритет за нас, но после въпросът за е, съответното управление на Хоризонт 2020, какво става там и е, какво трябва да избегнем, именно забавенето, е, натрупването и на неизплатени суми. Такава опасност се крие също. После политическите ангажименти, приоритетите за финансиране, имаме резултат от КОП, кръговата економика, индустриална политика, енергийния съюз и накрая въпросът за е, бюджета, който се определя според резултатите и е, е, дефиниция на понятието резултат от бюджета и необходимостта да бъдем проактивни, т.е. ние да определяме какво смятаме, е, какво трябва да разбираме под този, това понятие. Благодаря. Сега от Алде. Благодаря. Аз замествам колегата Филип Дебакер, който не може да присъства. Той е доклад по директивата за е, проспектите и ще изчета е, неговото е, мнение. Скъпи колеги, благодаря на господин Левандовски за проекта установището. Мисля, че то отчита повече от нещата, които са важни за мен и моята група. Аз съм удовлетворен от текста тъй като ясно заявява, че ние би трябвало и ще отдадем съответното значение и внимание на е, това преразглеждане на рамката. Във всички бюджетни дискусии по 7 годишния е, е, план е, обикновено са дълги и трудни, така че когато обсъждаме тези програми, трябва да направим максимума, за да защитим интереса си и да бъде възстановен бюджета, този елемент от бюджета. Вие споменавате разминаването между целевите проекти по Хоризонт 2020 и по ЕФСИ. Наистина, е, комисаря Катаниен беше в този, тази комисия миналият месец и е, ясно бе казано, че проектите, които се финансират по ЕФСИ, са много различни от тези, които биха се финансирали от Хоризонт 2020. И това е още по-силен аргумент в наша полза, че е много важно, особено за основните изследвания, фундаменталните изследвания, бюджета за 2020 да се възстанови напълно. Това се отнася очевидно и за е, стратегическите фондове. И последно, е, отдавате съответно внимание на малки и средни предприятия, но трябва да се остави по-голямо ударение върху източници на финансиране за тях и рисковете е, е, капитал. Те разчитат единствено на банките и е, няма други източници на капитал. Трябва да сме сигурни, че инвестиции с, риск, с висок риск, пък, но и висока възвръщаемост, е, получават необходимия капитал, за да се развиват и е, увеличава производството си за е, заключение, в заключение ще кажа, че вие предлагате една много добра е, отправна точка, начална позиция и се надявам, че в крайна сметка ще е, можем да представим едно амбициозно и балансирано становище на колегите ни в Комисията по бюджета. Край на цитата. Благодаря. Сега господин Марагай. Благодаря ви, господин председател. господин Левандовски, важно е да защитаваме интересите на парламента и на нашата парламентарна комисия. И смятам, че всички други парламентарни комисии, които ще вземат участие в преразглеждането, споделят тази позиция. Трябва да се пригодим към новите приоритети. Трябва също така да бъдат усъвременени самите приоритети. И от тази гледна точка, преразглеждането на МФР в 2020 година трябва да бъде само отправната ни точка, но не трябва да бъде основната цел на борбата. Това трябва да бъде минимума за подобренията, които далеч трябва да надхвърлят този период. Изправени сме пред проблем, който ясно ни посочи Европейската сметна палата, а именно засилващото се разминаване между бюджета на Европейския съюз и стратегията на съюза и в част от стратегията Европа 2020. Разминаването все повече се увеличава И смятам, че МФР е трябва да разполага с а, много по-ясни критерии, за да може да постигнем тези цели. Важно е също така да бъдат а, преразгледани таваните за бюджетните кредити за поети ангажименти. И също така трябва да се заемем а, с проблема за увеличаващите се натрупани неизвършени плащания. Трябва също така да се върне отново в МФР гъвкавостта, като загубихме през последните две години. Трябва да бъдем в състояние да реагираме на всякакви непредвидени обстоятелства, които, разбира се, с поради, поради самият си характер се променят непрестанно. Има обаче една опасност с, с това преразглеждане. Има опасност да, да засилим а, дисбалансите, особено по отношение кредитите за плащания по функция 3 и 4. Това според мен е неизбежно, но трябва да разгледаме и други области, в които има по-големи потребности, съгласно нашата комисия ще трябва да се борим, така да се каже, с 12 други парламентарни комисии. И съвсем накратко, господин председател, в това преразглеждане трябва да искаме истински ангажимент за постигане на целите от споразумението от последната конференция за климата, КОП-21. Трябва също така да видим какво се случва с проекта ИТЕР, тъй като в докладът на Европейската сметна палата установи проблеми при управлението на проекта. И не на последно място, господин Катайнен иска да промени системата на структурните фондове от субсидии към кредитиране. Това е само една негова идея, негова лична инициатива, но все пак трябва да внимавам какво ще се случи с нея, защото говорим за важна част от бюджета на Европейския съюз. Благодаря ви. Е- Благодаря ви, господин Марагал. Думата има госпожа Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεβαντόφσκι για την αρχική προσεκτική και περιεκτική προσέγγιση. Благодаря ви, господин председател. Бих искала и аз благодаря на господин Левандовски. За това, че много изчерпателно разглежда въпроса в а, своето проектостановище. становище. Говорим за разглеждането на годишната финансова рамка за периода 2014-2020 година и смятам, че са свършили отлична работа. Трябва да бъдат преразгледани общите тавани. Скъпи колеги, знаете, че вече работим с нова рамка и че вече се спускахме с много тежки предизвикателства. Европейският съюз придоби нови правомощия и установихме, че подходът на отделните държави членки също е много различен. От една страна имаше неолиберален подход, който се противопоставя на развитието и парламента не успя да защити своята позиция. Стигна се и до трагични последици заради кризата. Всички знаете колко тежка е, е кризата в Гърция. Но не говорим само за Гърция. Към, тях се, към нея се добавиха и терористичните атентати. Европейския фонд за стратегически инвестиции по мое мнение, също може да създаде проблеми. Например, програмата Косме има добавена стойност и е, може би FC тук не играе положителна роля, защото въжи и за политиката за сближаване. Виждаме, че се създават инструменти за спешна намеса, които заместват други вече съществуващи инструменти, които даваха много добри резултати. Затова не съм убедена дали FC ще има цялостен положителен ефект за многодишната финансова рамка. А освен това, чрез приемането на подобни инструменти се подронва демократичната легитимност. а след 2020 година трябва да се добием с една истинска система на собствени приходоисточници и за целта трябва да работим в сътрудничество с Европейската комисия и да се съсредоточим върху постигането на конкретни резултати. За целта процедурите трябва да бъдат опустени. И в заключение, разбира се, съм на ваше разположение, за да допринеса по възможно най-конструктивен начин в момента, в който започна работата с докладците в Сянка. Наистина важно е за нас, нашата комисия, да излезе с един, да говори в един е, глас, е, да излезем с едно силно, е, силно становище и да, да са добре фокусирани нашите предложения, така че в крайна сметка те да са изпълними, приложими на практика. Сега Е, може би от комисията е, да се отговори на направените тук коментари по някои от е, проектите Галилео, Коперник, ако обичате, за няколко минути можете да вземете отношение. Благодаря ви, господин председател. От името на Генерална дирекция економически растеж мога да потвърдя, че работим по преразглеждането. Все още сме в начален етап на процедурата. Все още нямаме график за по ни срещи с Европейския парламент, но на този етап мога да кажа, че се опитваме да се придържаме към договореното в рамките на предишната МФР, да се придържаме към приоритет, приоритетите и да се поддържаме към приоритетни проекти за вас, като Галилео и Косме. Ще се опитаме да ги запазим от съкръщения в бюджета и нестабилност. Правим всичко възможно, но разбира се, не можем да променим действителността. Основното, което мога да кажа, Водят се и много дискусии за подобряване на комуникацията и за постигането на нов европейски бюджет, основаващ се и насочен към постигането на конкретни резултати, но все още нямаме ясни дати. В момента, в който графикът е изготвен, ще ви съобщим какви са по-различните ни стъпки. Това, е, което мога да кажа на този етап. Благодаря за нашата комисия. Е много важно е, своевременно и навременно да участваме и мисля, че в е, ваше е, лице имаме много добър партньор в Генерална дирекция GROW. Благодаря за доброто ни сътрудничество до тук. Сега минаваме на следващата точка. Ще помоля докладчика да ни представи е, становището си, как смята да работим от тук нататък в е, съответния график. Е, би трябвало, знаете, че до 21 април трябва да се внесат измененията. Гласуването може би ще е на 24 май гласуването в Комисия по бюджета на 15-16 юни и през юли е, се е, трябва да влезе в пленарна зала. Становището за това ще помоля е, колегата Левандовски да сподели с нас какви са плановете тук нататък. Ами, графикът е добре известен. Този път ние работим по-бързо от а, комисията, която разбира се чака резултатите от референдума в Обединеното кралство и затова не иска да излезе с предложение за преразглеждането преди това. Така че сигурно ще видим предложението им след юни. Аз съм отворен към тяхното предложение, но най-важното за нас, пак казваме, да се придържаме към приоритетите си. Има един души по въпроса. Какво ли да се случи? А много неща се случват, включително и създаването на EFSI. Но всичко случващото всичко, което се случва, не бива да е за сметка на приоритетите, които вече сме договорили. И имам нужда действително от а, ваш, вашата подкрепа, за да имам силна позиция спрямо другите парламентарни комисии. Имаме много ясни приоритети да защитаваме вече договореното, да признаем появата на нови предизвикателства, но достояваме позицията, че те не трябва да засягат нашите приоритети. Благодаря и така стигаме до последната точка. Това е доклад за отчет за мисията до Любляна. Предвиждахме дебрифинг. Ще помоля колегата Кофер да ни е, запознае с резултатите съвсем накратко. Благодаря. Не, напред бих искал да кажа, че това беше една двудневна мисия. Съсредоточихме се в посещението в ЕСА, но имаше и други интересни посещения в Любляна и извън Любляна. Жалко е, че малко от колегите присъстват в момента, но е важно да докладваме за посещението. Първо в четвъртък посветихме посещението си в Енса. И бих искал да подчертая някои от важните за нас елементи от посещението. Според мен беше важно, че не накрая успяхме да посетим Любляна и Асер и да разговаряме с, с служителите на място. Разговаряхме, разбира се, с, всички служители. Поведохме диалог с тях. Най-напред изслушахме представление за прилагането на проекта за създаване на мрежа в областта на газовия и енергиен сектор. Стана ясно, че се постигна значителен напредък в това отношение, но все още трябва да продължаваме с усилията в тази насока. стана ясно, че след като беше прият кодекса за мерашите, сега трябва той да бъде приложен и трябва да има последващи действия. След това проведохме дебат за постигане на основните приоритети за изпъл... доизграждането на единият енергиен пазар. Също така разгледахме и докладът за наблюдение на АСЕР. Това според мен е един много полезен инструмент за наблюдение стана ясно, че има намаление на цените на пазара на едро, като не винаги се се превръща обаче в намаляване на цените на пазара на дребно, което е проблем, когато потребителите не усещат тази, това развитие. Също така годишният доклад за наблюдението на пазара на АСЕР се основава на доброволно предоставени данни от страна на държавите членки, т.е. те имат нужда от тези данни, за да могат да изготвят адекватен доклад. Затова и директорът поиска повече официални правомощия в това отношение, да могат да събират данни за доклада. И за нас е важно това, за да може да се предоставят стана ясно така, че има и недостиг на сътрудничество, тъй като интерконекторите в момента не се използват достатъчно. По време на третията сесия говорихме и за необходимостта за променяне на третият пакет. Няма да влизам подробности, но разбира се е важно да се гарантира, че цялата ни дейност се основава на анализ на цената и резултатите. След това друга важна точка беше представянето и въздействието на Енергийния съюз за бъдещето на АСЕР. Както знаете, Очакваме Европейската комисия до по-късно тази година да предостави е, нов е, засилен мандат за АСЕР. И разбира се, правомощията, които ще се нуждае агенцията, е, ще изисква увеличаване на техните ресурси, тъй като към момента те разполагат с недостатъчни средства. И ние трябва да им помогне в тази борба. И така стигнахме до а, целостта на пазара на Едро. Това също беше много интересно за нас. Беше интересно за нас да видим на място как точно се е, извършва на място наблюдението на пазара от страна на агенцията. И за пореден път а, те подчертаха, че трябва да наблюдават пазара в целият Европейски съюз, но а, разполагат с 26 служители, които работят по тази тема. А, в Съединените щати, например, с в същата агенция за същото отдел работят 89 служители, така че е просто едно сравнение, което показва до каква степен има недостиг на ресурси в агенцията. Също така имахме целодневни дискусии и заключителни думи от страна на директора на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и от наша страна. И за нас е важно да продължаваме да подкрепяме АСЕР, да им предоставим необходимите ресурси, за да могат да осъществяват а, своите задачи. Разбира се, има и група за контакт с АСЕР в нашата комисия. Важно е да продължаваме работа в, в рамките на тази група. Видим следващото ни заседание. Ще видим как ще продължим от тук нататък работа по него. Така че това беше един добър първи работен ден. По време на втория ден, и ще съм накратко ще ви го представя, имаше много интересно посещение в института Йо... Е, Йозеф Стефан в Любляна, всъщност малко извън Любляна. Това е един от на водещите научно-развойни институции в Словения която се занимава с фундаментална и приложна наука. В него работят 960 служители, които се занимават с изследователна дейност в на химията, на биологията, на биологични технологии, нево, необиологични технологии и т.н. Няма да ви се подробности, беше много интересно да посетим един подобен изследователски център да видим каква подкрепа предоставя Европейския съюз, тъй като този студ е сред водещите на европейско равнище и за нас беше интересно да обсъдим други важни и интересни теми за комисията, но няма да влезам в подробности. Като цяло, мисля, че това беше една, една отлично работно посещение. Мисля, че, че говоря от името на колегите. Много успяхме да научим на него и наистина беше много полезно. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. За мен наистина беше едно много вълнуващо интересно е, преживяване. Тук се е, гради бъдещето на Европа. Не е толкова просто да се обединят 28 регулатора в един, да бъдат въодушевени а, така, за, за един общ а, европейски вътрешен пазар. Ето, а, мисля, че а, за това бяха толкова важни и интересни трансграничните дейности на Европейския съюз навън и навътре. А, тук има какво още да правим е, също така идеята за общия, за вътрешния пазар да се е, придвижи и е, на базата на, на и чрез регулаторите. Това беше всъщност основната цел за създаването на тази агенция. И именно за да може именно програмата за вътрешния пазар да, да се изпълнява по най-ефективния възможен начин. Имаме и фонда за свързване на Европа. по който също могат да се, е, чрез който да се регулират трансгранични дейности, Важното е да не се създават сега нови е, национални граници, е, да се разграничават е, мощностите, а е, обратното да. Важното в случая е да се съсредоточим върху това, как да въвлечем и регионите в Европа. Имаме 222 региона в Европа, е, които са представени в Комитета на регионите и не е толкова просто да се прилагат на практика неща в такъв случай, но има би могло именно на гранични, в гранични райони да се провежда ценообразуване, което да отговаря на интересите. Разбира се, всичко това трябва да... Възложили сме една проучване за мощностите. Е, след, е, според резултатите, 2017 е, ще е готово това, ще се, имаме резултатите от това проучване и след това вече ще би трябвало да го разпространим сред националните регулатори. В Германия има, самата Германия има проблеми между отделните провинции, когато не се, дадено решение е невъзможно за прилагане или пък не, не жела, не, не, не е се приема добре, това наистина се отразява и на съседните провинции. Затова е много важно да работим и с съседните страни. Отношенията север, юг, изток, запад е, трябва да се разрежат не само в е, стратегически план, защото е, на юг да не приемаме като даденост това, че на юг грее повече слънце, трябва да отчетем и преимуществата на северните райони, неща, които в Испания, да кажем, ги няма, в Северна Европа енергията на вятъра може да се използва в по-голяма степен и именно по-нататъчното развитие, разрастването на мрежата е предпоставка за максималното и оптимално използване на тези е, природни ресурси. Е, говорим и за интелигентната мрежа. Е, тя е важна, защото тук е интересна нашата съвместна работа с Европейската космическа агенция и тук обвързването на газопроводите е от особено значение и е, това е една, един, една така допълнителна мотивация за съвместна работа между е, ЕС, между на, е, е, Агенцията за е, сътрудничество на регулаторите и БЕРЕК и в е, средносрочен план мисля, че ще видим скоро положителни резултати от това. Ще видим и какви е, законодателни рамки са необходими, какви допъл... промени в законодателството ще се наложат. По това се води е, интензивен дебат в парламента и се надявам, че с това пътуване можем да докажем също, че на място всъщност се работи много енергично. Е, аз лично си тръгнах с много положителни впечатления от там. Е, и по отношение на е, стратегиите за, е, на ограничаване на силосите, силозите и газопроводите. Тук се усеща в работата на отделните агенции дефицит на комуникация и взаимовръзка после надзора над пазара, който осъществява агенцията от Любляна. От друга страна, ролята му за финансовите потоци, технологическия въпрос, как да обединим е, двете структури, е, защото при електроенергията е, виждаме, че не само финансови съображения действат, има чисто физически закони, с които трябва да се съобразяваме и е, да не говорим и за системата ни за е, търговия с емисии, която е, също представлява сериозно предизвикателство. Сумите, това, което се получава в резултата от търгуването с емисии, може да се използва от Европейската инвестиционна банка и да се инвестира в мрежата, енергоразпределителната мрежа. И е, именно е, е, тези средства, които получаваме чрез търговете, продаването на търг на CO2, могат да се използват и това е една от важните задачи на ИТРЕ в бъдеще, именно да се е, работи за постигане на е, тези 30% е, индустриализация. Именно всички тези въпроси бяха засегнати в Любляна. Благодаря специално на секретарята Ивана Дамянич, която присъства тук, и Алис, които ни придружаваха през цялото време и ни помагаха. Наистина, ние е, имахме нужда е, от е, тези контакти с заинтересованите страни. Това беше една от целите на посещението. Ако няма други изказвания, благодаря на всички и ще се видим отново за продължаване на заседанието в 15 часа след Не.